И все пак, нека да припомня отново на всички, а, че постигнатият резултат е крайният резултат от едни дълги преговори и накрая имахме споразумение. С това дебатът приключи по тази точка и а, гласуването по нея ще бъде проведено утре в 12 часа. Дами и господа, следващата точка в дневния ред е доклада на господин Качмарев. Става дума за въздействието върху представената на помощ. Господин Качмарек има думата. Дами и господа, доклада, който представям днес е свързан с въздействието върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности и по управление на външната помощ от централните служби към делегациите. в страните бенефициенти. Дългосрочните цели са по-добра ефективност, по-бързо приложение и доставяне на помощта и по-добро управление на ниво финансов менеджмент. За това участваше и е, Комисията по бюджетен контрол. ще се съгласите с мен, че едно делегиране на правомощи ще доведе до множество ползи и така ще се координира и хармонизира дейността на множество различни дарители, а също времено отчетността ще бъде отговорност на бедните, о, местните органи. Делегирането на отговорности обаче не е единственото решение. Трябва да се направи повече за ефективно предоставяне на помощта. Помощта е твърде широка и всеобхватна. Тя се управлява на централно ниво и за това трябва да се подобри координирането на дейността, разпределението на дейностите и да се съсредоточим върху тези области, където помощта от Европейския съюз може да достави допълнителна добавена стойност. Така ще се намалят и разходите, е, транзакционните разходи за предоставянето на помощ. Има и други възможности, включително подкрепа за бюджета. Е, този тип подкрепа е по целенасочена спрямо потребностите в отделните страни получателки. Може и други мерки да се предприемат за увеличаване на ефективността. Ето, например, може да се занимаем с екипите. Много от екипите се занимават с политически въпроси и с търговски въпроси. Твърде голяма част от е- екипите. Така че, може би, не е лошо да помислим за по-добро разпределение на служителите. Има и друг проблем. Твърде често служители напускат и са назначавани нови. Това създава проблеми с институционалната памет в делегациите. финансовите инструменти на Европейския съюз и Европейския фонд за развитие трябва да бъдат насочени най-вече към намаляването на бедността. Намаляването и елиминирането на бедността са основните ни задачи, така както е записано и в договора. И освен това, кризата не трябва да се използва за извинение да се е, смени подхода. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря за уводните думи. А сега процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Басеско има думата.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 Благодаря, господин председател. Институционалните промени, които обсъждаме, са следствие от приемането на Лисабонския договор. Реорганизацията на комисията и създаването на, външно, на външнополитическата и служба са формалните възможности за прехвърляне на правомещията по осъществяването на част от политиката на развитие. Управлението на чужестранната помощ от делегациите на комисията ще допринесе за по-висока степен на ефикасност, поради това, че местните ни пред представители в различните страни поддържат непосредствен контакт с бенефициерите. Разбира се, служителите на Европейската комисия по места би следвало да бъдат съответно професионално квалифицирани. Прехвърлянето на правомощията следва да бъде съчетано с преглед на правомощията на всички други агенции, които работят в тази област, за да можем да приоритизираме в по-голяма степен финансирането и избегнем дублирането. Подкрепям ролята на органите на местното самоуправление във връзка с делегациите на Европейския съюз. Благодаря, господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Ефикасността на помощта за развитие, отпускана от Европейския съюз, е нещо особено важно и поставя въпроси, които, отвъд, които отиват отвъд пределите на чисто административните спорове както правилно отбелязва докладчикът. Необходима е съгласуваност между секторната политика на Съюза и обявените от него цели в областта на развитието. Крайно необходимо е чуждестранната помощ да бъде целесъобразна, да съответства на социалните цели, да бъде осъществима. И в това отношение Европейският съюз трябва да бъде истински поддържник, е, е, източник на помощ, а не източник на какъвто и да било диктат. В тази връзка следва да се насърчава сътрудничеството юг-юг, а не само север-юг. Да се е, опозотвори в максимална степен потенциалът на страните бенефициери на помощта, вместо благодарение на чуждестранната помощ да се засилва нейната зависимост от производството на стоки и услуги от внос. Благодаря и накрая комисарят Левандовски. Е, ние, разбира се, приветстваме доклада на Госкач Марек, е, както и доклада на Сметата палата. И двата доклада сочат, че е, прехвърлянето на правомощията към делегациите в областта на външната помощ е, дава добри резултати. Аз смятам, е, че сега помощта се предоставя по-бързо и в по-тясна връзка с бенефициерите. Разбира се, за да опозатворим в максимална степен прехвърлянето на правомощията, е необходимо да мислим за кадровото обезпечаване. В това отношение ние определено ще разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. Е, ние се ангажираме да осъществим препоръките както на Сметата палата, така и съдържащите се в доклада на господин Качмарек. Ние наистина следва по-прецизно да измерваме резултатите от отпусканата помощ. И имайки предвид ограничените кадрови ресурси, следва да ги съсредоточаваме там, където наистина е установена потребност от тях. И тук става въпрос най-вече за африканския континент и за делегациите в съседните нам страни. Що се отнася до поставения въпрос за текучеството на персонала, наистина това е проблем, имайки е, предвид, е, че 40% от нашите служители са на временни тригодишни договори. И това би могло да породи проблеми за напред. Ето защо, за да се опитаме да решим този проблем, е, ние прехвърляме е, служители на временен договор от централата на комисията към делегациите след изтичането на първоначалния тригодишен договор. И разбира се, в бъдеще очакваме въвеждането на 6 годишни времени договори и ще разчитаме на помощта на парламента в това отношение. Създаването на външно-политическата служба, разбира се, е нещо особено важно. Споразумели сме се е, с е, тази служба за разпределението на задачите и тук особено разчитаме на ръководителите на нашите делегации, е, не само като разпоредители с бюджетните средства, а и като организатори на цялостната дейност. Разбира се, комисията все така отговаря за изпълнението на бюджета и е, е отчетна пред е, парламент. Общо заето, прехвърлянето на правомощията е нещо добро и ние сме готови да се вслушаме в съветите, в препоръките, съдържащи се в е, доклада както на Смета палата, така и в доклада на господин Качмарик. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. С това приключва дискусията по тази точка от дневния ред. Е, ще се гласува утре по обяд. Сега, госпожи и господа, обявявам прекъсване на заседанието за две минути.